Colleghi, cominciamo i nostri lavori. Apprezziamo la Колеги, нека да започнем работа. Много се радвам, че поканените колеги са тук и са дошли на време. Първата точка от дневния ред е приемане на същия. Вероятно сте отбелязали измененията, които бяха обявени вчера. По имейл да ги изпратихме на всички членове на комисията. Тези изменения са свързани с това, че точката за Алжир ще бъде в 11 часа. Днес след обяд гласуването в края на заседанието, изместването на гласуването и след това гласуването на Лизек. Доклада Лизек утре сутрин. Новия дневен ред е само на английски и там са описани точно тези изменения в дневния ред. Ако няма възражения, приемаме дневния ред. Втора точка. Одобрение на протоколите от заседанието от 22 септември, 4-5 октомври и 11 октомври. Ако няма възражения, също ще ги смятаме за прияти. Няма. Трета точка – предложение за препоръка на Европейския парламент до съвета за прилагане на последователна политика спрямо авторитарните режими, срещу които Европейския съюз прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители преследват свои лични и търговски интереси в рамките на ЕС. Второто съображение за препоръка е, става дума за една последователна политика спрямо тези авторитарни режими. Господин Грем Уотсън е докладчик. Той направи една препоръка на 5 октомври. Тогава имахме и експерт, който изказа становището си за санкциите си по санкциите на Европейския съюз към определени държави. Крайният срок за изменения беше на 17 октомври. 139 предложения за изменения бяха подадени. Господин Уотсън, имате думата. Грация. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Um, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Господин председател, надявам се, че няма да се наложи да отнема много от времето на колегите, тъй като един от кралете на Англия, Хенри VIII, е казал на една от шесте си съпруги Ан Болин, не бой се, няма да те задържам. Та и аз в този дух – Нека кажа, че за мен е голямо удоволствие за втори път е, да представям доклада в присъствието на студенти от университета Джеймс Мадисън в Съединените щати. Е, сигурен съм, че Джеймс Мадисън като голям федералист би погледнал с много добро око на работата, която вършим тук а и на начина по който Европейският съюз се стреми да се установи като съюз на ценностите. И именно в тази светлина бих искал, господин председател, да ви представя това предложение за цялостна политика, последователна политика на санкциите, налагани от Европейския съюз на е, режими, е, които заслужават е, такива ограничителни мерки. Най-напред, господин председател, бих казал, че в светлината на разискванията, които се водиха до сега и предвид развитието на, на проекта, бихме искали да се промени заглавието, както следва. On a consistent policy towards regimes against which the EU applies restrictive measures. Предложение за препоръка на Европейския парламент до съвета за прилагане на последователна политика е, към режими, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки. Тоест, заличава се думата авторитарни режими. Режими, срещу които вече се прилагат ограничителни мерки. Така се изменя заглавието, независимо от вида на мерките, авторитарни да отпадне. И разбира се, господин председател, колеги, едва ли е нужно да напомням, че в контекста на събитията, наречени арабска пролет, тази година ние е, до някъде <clears throat> бяхме обект на публична критика за подкрепата си на времето за някои от диктаторите от Северна Африка, е, изхвърлени от е, негодуващия народ. Благодаря на колегите за вниманието, което отдадоха на доклада, за внесените изменения и допълнения. Благодаря на секретарята, най-вече на Марка Салонсо, за неговото съдействие по е, измененията и обобщаването им в компромисни текстове, както и на съдокладчиците си за отличната работа в опит е, да ми помогнат да потърсим консенсус в подкрепа на доклада. Може би трябва да направя две уточнения. Първото е свързано с употребата на термините санкции от една страна и ограничителни мерки от друга. Съгласно договорите на Европейския съюз, санкции не се употребява употребява се терминът ограничителни мерки. Санкции е термин от системата на ООН. И когато прилагаме санкциите приети от ООН, наричайки ги ограничителни мерки, ние понякога въвеждаме и допълнителни ограничителни мерки, едностранно, т.е незадължително приети в е, форумите на ООН. Поради което аз се противопоставям на внесеното изменение 43-то, което настоява за точно определение, но съгласно законодателството на ЕС, легално определение на термина санкции няма. И второ уточнение, господин председател, за ролята на парламента, на Европейския парламент в този процес. Изграждайки Европейската външно-политическа е, служба, както и общата политика в областта на външните отношения и сигурността, която тази служба следва да провежда, аз бих предложил парламентът да има роля в общото формулиране на политиката на ограничителни мерки, както и в наблюдението и оценката на резултатите от нейното прилагане. Аз нямам намерение, разбира се, да настоявам парламента да е, има становище по всяко отделно решение, какви, кога и срещу кого да се налагат мерки. Това наистина е работа на изпълнителната администрация. Огромното мнозинство от измененията, господин председател, са обединени в 16 компромисни изменения. Тук рискът винаги е такъв, че може да се получи една препоръка, която прилича на коледно дърво с най- най-различни коледни играчки, които висят от всеки клон. А, и все пак аз смятам, а, успяхме да запазим общата насока на текста, да бъде тя ясна. И, и се надявам колегите да подкрепят измененията, тези компромисни изменения за успех, край на краищата на доклада. Благодаря. Преди да дам думата на докладците в сянка, както и на всички желаящи да се изкажат, ще ви помоля да се изкажете по предложението, направено от докладчика, за отмяната на а, термина авторитарен. Той е записан в самото заглавие. Става дума за авторитарните режими. Да бъде премахнато това определение. Ако няма възражения, колеги, има ли възражения? Няма възражения, тогава приемаме предложението на колегата Уотсън. И сега докладчиците в сянка. Колегата Ягел. Егле, извинете. Okay. <laughs> Prego. Много добре. Изговорихте името ми, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за изготвяне от него доклад, за това, че той винаги беше отворен за нашите предложения, беше готов за, за на компромиси. Искам да благодаря на колегите от ЕНП, които показаха готовност да работят заедно с нас. Както вече казах, докладчика искаше да определи ясни цели, а не да формулира а, една препоръка, която да прилича на коледно дърво. Надявам се да продължим с този конструктивен диалог и в бъдеще. при прилагането на а, такива ограничителни мерки към диктаторски режими трябва да имаме предвид и гражданите на съответната страна. Защото ограничителните мерки и санкциите, това вече, това и вчера го обсъдихме, трябва да знаем ясно каква е формулировката, но трябва и да си представим че а, би могло тези мерки да се прилагат на един по-ранен етап. Така че да се говори за санкции на европейско ниво на един по-ранен етап. Това е нещо, което трябва да разясним. Разбира се, в доклада е включено, че трябва да се помисли и за времето след този режим, да се оказва съдействие за изграждането, за възстановяването на съответната държава, да се окаже подкрепа на гражданското общество. Това е желанието на ЕНП. Връзките с тези държави никога да не бъдат изцяло прекъсвани, винаги да се оставя една вратичка отворена. Сътрудничеството с тези държави представлява интерес за нас. Важно е не само от стратегическа гледна точка, от економическа гледна точка, от идеологическа гледна точка и не би трябвало а, да използваме двойни стандарти. Надяваме се че становището ще бъде ясно формулирано и ще бъде взето предвид от Европейския парламент. Грация. Благодаря. След това ще се изкаже колегата Цала от социалистите. You, Благодаря, господин председател. Ще бъда също кратък. Тъй като Аз подкрепям компромисните изменения по доклада. По първия вариант на доклада имах две конкретни възражения, специално за обучението, образованието на децата на чуждите лидери. Избегнахме по един простичък начин е, този проблем, като заличихме всяко такова упоменаване, разчитайки на визовия режим и чрез визовия режим, естествено, е, ще могат да се спазят всички права на човек. Вторият въпрос, който ме занимаваше, бяха количествените критерии за мерките. Е, избегнахме и това тясно място. И постигнахме равновереност, е, равновесие, извинете, е, между ролята на парламента и ролята на изпълнителната власт. Много е важно в такива текстове, понякога наистина допускаме смесване на правомощия. Мисля, Готов съм да подкрепя, както казах, всички компромисни изменения, както и повечето други изменения и допълнения, внесени от докладчика и колегите от другите политически групи, тъй като смятам, че те всички значително засилват текста и извеждат на преден план неговия дух. Благодаря. Благодаря господин Джеймс Кибрайт от ЕСД. Um, um, Благодаря. По-добре би било, вероятно, да се изкаже и малко по-късно, за да коментирам всичко накратко. Сега бих посочил, както и миналия път, в отговор на покана от на 19 юли, е, излъчена от е, Комисията по сигурността, е, ние преразгледахме своята практика, що се отнася до наблюдението на, на различните държави. Другото, което трябва да посоча, както бе посочено той от госпожа Егле, санкциите са част от цялостен пакет мерки. И ние винаги имаме предвид политическия контекст и вече взетите мерки. Разискванията миналия път бяха много интересни. За нас е удовлетворяващо, че вашите разисквания са в съзвучие с препоръката да, да прегледаме практиката си както бе отправена към нас тази препоръка на 19 юли. Помолих ви да се изкажете, тъй като колегите не искаха, т.е. никой друг от колегите не искаше думата и затова ви дадах думата на вас. И остана време да се изкажете. Докладчика иска ли да каже нещо? Нямам какво да кажа толкова много, но отново искам да благодаря на госпожа Егле както и на господин Дзала за идеите. Искам да благодаря също така и на другите докладчици в Сянка, които улесниха работата ми по намиране на консенсус по толкова важен въпрос. or the uh, contribution from uh, Mr. Keybright uh, is one I very much value. Аз а, много, много ценя а, а, коментарите на, на колегите. Очевидно, а, по някои въпроси парламентът и а, съответните отдели на изпълнителния клон, на изпълнителната власт ще трябва да, да водят допълнителни разисквания в хода на формулирането на общата политика в областта на външните отношения и сигурността. Но се надявам намерението да е ясно и изпълнителната е, власт да го е осъзнала. А именно парламентът да изрази е, е желанието си настойчиво при това санкциите да се прилагат последователно, непротиворечиво, по една скала мерки и приоритети по отношение на всякакви правителства, независимо от политически им свят и независимо от относителната значимост на една или друга държава. Така че поведението ни да бъде принципно, а не просто да, да прикрива определени зад колисни интереси, особено когато страните са особено големи. За да заслужим в световен мащаб доверието на фактор на демокрацията, ние трябва да водим политика, която във всеки случай се основава на ясни и справедливи принципи. И е, се надявам това да бъде резултатът от е, препоръката отправена от е, полит Комисията по политика на сигурността към външната служба. Искам да ви припомня, че на 20 декември ще бъде гласуването на заседание на нашата комисия. Много искам да поздравя колегата Уотсън за отличния му италиански. Трябва да прекратим а, заседанието за няколко минути, защото чакаме колегата Ковачев за следващата точка от дневния ред.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 Трябва да разгледаме предложението за изменения. И за това сега давам думата на колегата Ковачев. Grazie президенте. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, е, приветствам предложението на комисията изменение на регламент 539 от 2001, където са избрани третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници и тези, които е, чието граждани, извинете, са освободени от това изискване, т.е. положителни и отрицателни списъци. Механизмът е, за реципрочност трябва да бъде актуализиран, за да бъде приведен в пълно съответствие с разпоредбите на договора за функционирането на Европейския съюз и по-силната роля на парламента. По отношение на предложението за въвеждане на предпазна клауза, т.е. прекратяване на отмяната на визовия режим за трети страни, Смятам, че Европейската комисия е заложила един механизъм за гъвкост е, при спешни случаи, когато някои държави членки имат определени безпокойства по отношение на миграционната ситуация в тях самите. Това е много важно, имайки предвид взаимоотношенията ни с други държави и региони е важно и за други политики. Съществуването на такава предпазна клауза, която дава обща рамка, би могло да спомогне за преодоляване на нежеланието на определени държави членки да създадат условия за по-нататъчни процеси на либерализация на визовия режим и за увеличаване прозрачността и на политиките и механизмите в завземане на решения на ЕС по отношение на негови партньори. Искам да подкрепя предложението на комисията. Комисията предлага определени условия, които държавите членки трябва да заявят и няма автоматичност за временното премахване на отмяната на визов режим за, трет, за дадена трета страна. Всички уведомления от държавите членки преминават през един процес на оценка, който включва упоменаване на външната политика на към тези трети страни, както и региона, в който се намира съответната трета страна този процес трябва да се включи и СВД. Аз съм предложил такова едно изменение в своя текст. Що се отнася до нашата комисия, комисия по външни работи, едно изменение съм предложил на вниманието на колегите от комисията Либе. Едно друго предложение има от колегите но всичко това ще бъде обсъдено в съответните комисии. Няма съответно да бъде предложено от нас. Очаквам с интерес да чуя коментарите на колегите. Добре, давам думата на госпожа Таня Файон, която е докладчик в сянка от групата на социалистите. Благодаря ви, ще говоря на словенски. На първо място искам да ви благодаря. Искам да благодаря и на докладчика, който предлага своето предложение за изменение на регламента. Говорим по много деликатен въпрос днес. На някои, може би, този доклад струва прекалено технически. Свободата на придвижването на гражданите в Европейския съюз е изключително наболял въпрос, особено сега, когато говорим за разширяване на Шенген, както и използването на, визуи, на визи за граждани от трети страни. След различните вълни, които дойдоха от западните Балкани, говоря за емигрантски вълни, тази тема стана изключително важна в политически план и точно за това трябва да бъдем много внимателни. Трябва от друга страна и да вярваме на Европейската комисия, която твърди, че тази клауза ще бъде активирана само ако на базата на обективен анализ бъдат е, намерени необходимите условия това да се случи. Третите страни пък или пък дори държавите членки биха се възползвали от една такава възможност, но не би трябвало това да се превръща в инструмент за постигане на политически цели. Каква ще бъде ролята на Европейския парламент? Имаме тук консултативна роля, всички го знаем. Беше консултативна нашата роля, когато се говореше и за промяна на основния регламент. Европейската комисия може да не зачете нашето становище като Европейски парламент. Затова си мисля, че Европейската комисия трябва да ни информира, да ни каже и на нас, и на парламента, и на съвета какво се случва, за да може и двете институции да изразят своята, а, своето становище. И сега по отношение на предложените проценти за достигане, достигане на тревожна ситуация. Определени държави членки говорят за определени проценти за отмяна на съответния визов режим и достъпа. Говори се тук за 50% като прак. На мен ми се струват много тези проценти, обаче явно не е толкова голям. От 2010 година до днес, например, Германия можеше да заяви, че има тревожна а, ситуация в страната в различни случаи. Това би ограничило свободата на придвижване. Когато говорим за свободата на пътуване, това може да бъде гарантирано в а, ситуации, които наистина са опасни, обективно погледнато. Тоест не говорим само да се основаваме на процентите, а да речем, увеличаващ се брой искащи убежище в една или повече държави членки. И Европейския парламент трябва да играе по-важна роля в този процес. Ще обсъдим и в Либе този доклад тази седмица. и доклада на АФЕТ и доклада на ЛИБЕ биха могли да дадат една много по-важна роля на Европейския парламент, така че решението да не се взима само от държавите членки с Европейската комисия. Предпазната клауза не може да бъде използвана лесно. Виждате, че това е въпрос от политически характер и е много деликатен председателството на Европейския съюз и Европейската комисия ще го обсъдят. Ще ви помоля да разгледате възможностите, да погледнете всички изменения към доклада, за да може Европейския парламент още веднъж да покаже, че подкрепя един а, режим без визи за държави, които са направили големи стъпки напред в последните години, особено Западните Балкани. Тоест, те наистина направиха големи стъпки напред и трябва да спазваме необходимите критерии, а, за да може да бъде задействана тази клауза за тези държави. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Сарджентини. Благодаря ви. Благодаря. последните години, може би не години, месеци, следваме случващото се в Северна Африка, Арабската пролет, имаме много мигранти от Тунис, от много други страни от района. И можем да налеем масло в огъня на страховете е, за предоставянето на визи на граждани на трети страни. Либерализирането на визовия режим е, може да бъде блокирано точно от едни такива страхове но би било прекалено опростенческо, ако ние работим по тази логика. Затова подкрепям казаното от госпожа Файон, която говори за осмислене, за това кога е необходимо наистина да ограничим отмяната на визовия режим и кога не. Е, обективно гледам това, което се случва с притока от емигранти, тези нови емигрантски вълни, които идват в държавите ни Не искам по никакъв начин, разбира се, да ограничавам свободата на хората. Както заяви една друга колега, колегата Вебер, с едно изменение, което ми изглежда отлично, а, държавите членки наистина при влизането на тези емигранти трябва да докажат, че положението в страната ще се влуши преди да се ограничи достъпа на хората. Смятам, че тези изменения ще бъдат одобрени от комисията Либе също. Благодаря. Има ли и други желащи да вземат думата? Няма. Затова давам думата на комисията. Ако иска да се изкаже. Прего. Uh, Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Искам първо да благодаря на господин Ковачев за неговия проекто доклад. Това е един много добър документ. Ние го приветстваме сърдечно. По отношение на измененията, предложени от господин Ковачев, смятам, че всички виждаме, че те са много разумни и а, те включат в себе си оценка от страна на СВД в, а, при взимането на такъв род решения. Дали а, да се налага режим, визов а, режим. Обаче има едно нещо, което се отнася до институционалната страна. И въпрос, който е обсъждан в парламента въпрос, свързан с измененията и с институционалния аспект. Няма нужда да навлизам в подробности, но ние приветстваме а, тези предложения. Сега, по отношение на измененията, предложени от госпожа Фейон. Нека кажа, че най-важното, което каза тя, беше свързано с ролята на парламента. В нашето предложение ние включихме много строги критерии а, за задействането на предпазната клауза. Ние също смятаме, че може да се използва и процедура по комитологи, защото тя е много важна в такива изваредни ситуации, така че да могат да се взимат бързи решения. Ето защо говорим за комитология. И ако трябва да дадем на парламента една седмица, за да постигне консенсус, може би а, това не е а, в съответствие с процедурата по комитология и това може да представлява проблем от институционална гледна точка. Много внимателно трябва да разгледаме този въпрос и неговата институционална страна. Нека да ви припомня, че комисията се ангажира да предостави цялата информация на Европейския парламент при евентуално задействане на предпазната клауза, както и е включено и обяснено в кратката обосновка. Обаче, ако използваме комитология, трябва да сме много внимателни, за да знаем точно как трябва да подходим от институционална гледна точка. По отношение на процентите – Както и преди сме казвали дали е 50 или 66%, а, вие сега казвате, че искате границите или ограничените да опаднат изцяло. Това е въпрос, който сме обсъждали в съвета с държавите членки. Комисията, да, комисията може да използва процедурата по комитология и тези проценти, които предложих, са приемливи за нас. И както казах, е, все пак процедурата по кометология трябва да бъде запазена и използвана. Това е нашето е, становище за момента и ще го обсъдим. Е, Въпрос ще бъде обсъден още веднъж в комисията Либе. Господин Ковачев иска да се изкаже. Yes, thank you very much. Thank you, colleagues. I would like to thank... Благодаря, колеги. Искам да благодаря на комисията. Искам да благодаря на докладчика от Либе. Ние обсъдихме въпроса как трябва да се подходи. Споделям а, вашите тревоги, но мисля, че а, от комисията Либе зависи какви ще са процентите, какви са условията, при които държавите членки трябва да уведомят комисията, че има проблеми с миграцията. Тук не говорим само за страните от Западните Балкани, но знаем какви са основанията за изготвянето на това предложение. В извънредни ситуации ще използваме процедурата по комитология. Е, има обаче е, известни притеснения каква ще е ролята на Европейския парламент в, в този едноседмичен срок. Попитах комисията, сега получих и потвърждение, че те ще продължават да информират Европейския парламент за всяка предприета стъпка. Възможността за временно прекратяване. Това е само една възможност. Да речем една държава да бъде премесена от положителния в негативния списък и обратно. Тук не се говори за окончателно преместване на една държава от единия списък в другия. Тук говорим за една временна мярка. Аз ще подкрепя предложението на госпожа Вебер и разбира се и моето собствено предложение, но ще обсъдим този въпрос и в комисията. Благодаря. Днес след обяд ще се гласува в 18 и 15. Външната политика на Европейския съюз по отношение на страните от групите БРИКЮ и други развиващи се сили. Господин Сариус Волски е докладчик. За да дадем достатъчно възможност на Комисията по развитието да излезе в становище, на 20 октомври сложихме крайен срок за внасяне на измененията имайки предвид, че имаме и среща с размяна на мнения с новия ръководител на делегацията в Индия, което до 11.15 трябва да се случи, ще дам думата веднага на господин Волски, за да може да работим по график. Моля ви да се изкажете за 5 минути. Много grazie президенте, Uh, I'll try to be short. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да съм кратък. Имате само 10 минути. Решихме да удовоим времето ви. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които внесоха изменения. Те са много ценни за мен. Ще споделя моя подход, който използвах. На второ място ще се опитам максимално да използвам предложеното в измененията. Техният брой е 146. С колегите проведохме много конструктивен диалог и се радвам, че ще можем да постигнем консенсус по текста. По време на първата ни дискусия се разрази и полемика. От една страна държавите от абрикю изискват индивидуален а, подход, индивидуал, индивидуална а, политика по отношение на тях, защото те са много различни по своя ред, по своя род. Но от друга страна, подходът а, трябва да има един последователен характер, да се отнася до всички държави, да допълва отделните политики, и така че да се стигне до една правилна координация на европейско ниво, да предприемем а, една обща политика, общи стъпки в тази насока, имаме една единна нужда от една единна външна политика на европейско ниво. Ще спомена а, някои области, които са от изключително голямо значение. Има пет или шест а, случая, а, които доказват а, нуждата от такъв подход. не! а, ролята на ОНЕ е неоспорима. Втор, втори аспект – човешките права. И третия аспект опазване на климата. Ще подчертая, че имаме нужда от сътрудничество и адекватни мерки. а не да използваме подхода, подхода на Штрауса. Да се правим, а, че нещата не съществуват. Имаме нужда от политика, в рамките на която да се ангажираме, да си сътрудничим, да ценим страните от БРИКЮ като наши партньори. Ако не признаем ролята на тези страни, то тогава само ще загубим от това. Знаем каква е а, ключовата роля на тези а, държави. Не трябва да подценяваме тяхната роля и трябва да обръщаме внимание на техните общи мерки и действия. Трябва да изготвим стратегии за тези партньори, съответно трябва да разполагаме и със съответните политически инструменти. Призовавам СВД да вземе активно участие в подготовката и координацията на мерките на европейско ниво. Това са нещата, които исках да споделя с вас и съм оптимистично настроен, че вашите ценни предложения ще бъдат включени в окончателния вариант на текста. Разбира се, ще продължим да обсъждаме този въпрос с колегите, с докладчиците в Сянка. Среща ще състои на 13 декември. Благодаря. Колегата Дзала поиска думата. Thank, thank you, благодаря, господин председател. Да, е, имахме много интересни и съдържателни разисквания и, и теоретични, и политически е, относно подхода към е, тези така наречени страни от групата БРИКЮ. Понякога говорим за тях като за едно цяло, едва ли не като за организация, а от друга страна като за група от пет страни. И подходите наистина са диференцирани. Да, наистина е, трябва да бъдем непредобедени и да си даваме сметка, че повече разделя помежду им тези страни от е, онова, което ги сближава. И е, разговорът бе помежду ни за това, да, да намерим баланса сред тези страни има големи сили. Китай, Индия, Бразилия, Русия, Ю, Южна Африка. Големи сили поне от континентално значение. Та, търсихме баланс между реалностите, и когато те се стремят към един позиция е, в форумите на ООН, но пък от друга страна да си даваме сметка, че това обединение е по-скоро адхок. Така или иначе, е, отношението в един и в другия случай трябва да бъде премерено. Наистина да не си крием главата е, като птицата Штраус е, в пясъка. А, тъй като позицията на тези страни, особено по някои въпроси, е, е много значима. Например, за изменението на климата. Много е важно да развием нов инструментариум за Европейския съюз. И сред тези инструменти следва да бъде стратегията за двустранно партньорство двустранни партньорски взаимоотношения. Това е много важен инструмент за Европейския съюз. И не само по отношение на тези страни от групата БРИКЮ. От името на моята политическа група, а, ние, мога да кажа, с удовлетворение ще подкрепим много от измененията на самия докладчик. Те, те по, в една правилна за нас посока изменят тона на доклада. Е, и аз мога да кажа, че съм оптимистично настроен за крайния резултат от гласуването. Благодаря. Аз ви благодаря. Колегата с Аргентини за втори път. Voorzitter. Колега ehm, Зала eh, Zala heeft gelijk. De uh, schaduwbijeenkomst die wij hadden was uh, wellicht bijna filosofisch te noemen. Ehm,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 и аз смятам, че ще можем да потърсим баланс помежду им. Благодаря. Госпожа Маки. Благодаря. Господин председател, предметът област на този доклад е особено широка аз мятам, че нашият докладчик е, е, Сориас Волски има доста дини под мишниците си. Но мисля също така, че нашия докладчик е експерт в областта на външната политика и в частност в отношенията с страните от групата Брикю. Е, няколко неща по които имаме известни разногласия, нека кажа. Но както посочи и докладчикът, редно е Европейският съюз да заяви по-категорично присъствието си на международната арена и чрез, чрез своите постъпки и представителства. Необходимо е наистина американския държавен секретар да може да вдигне телефона и да се обади на един представител на Европейския съюз, който все още не е, е факт. Нали, да не се обажда все пак на германския канцлер Меркел, колкото и да и прави чест на е, госпожа Меркел, е, но във всеки случай не прави чест това на европейските институции. Сега, къде са разногласията дейността на тези страни от групата Брикю е, не е чак толкова организирана и съгласувана, както се остава с впечатлението от, от текста на доклада. Във формите на ООН е, тези страни не гласуват като блок. Е, обикновено гласуват по свой си начин, всяка от тях. И а, Европейският съюз вероятно би трябвало да изгради стратегически партньорски отношения с тези страни. Аз не виждам защо е необходимо да се изгражда някаква поредна координирана линия по отношение на тези страни като, като едно цяло. Макар и да сме им дали някакво общо име, това не е блок не е политически блок от страни. И по-нататък за целите на нашата външна политика е, не би трябвало пак да, да мислим само за една единствена група държави, тези пет. Не бива също така да насочваме прекомерно вниманието си към една или друга държава. САЩ, била тя или, или която и да било друга. А така, що се отнася до ролята на Европейския парламент. Аз не смятам, че трябва да се изграждат някакви нови структури. А, се питам също така относно поначало всяко едно предложение, което в крайна края ще води до увеличаване на бюрокрацията. Знаете, че в Европейския съюз има няколко външни политики на парламента, на комисията, на, на съвета, а да не говорим и за предметните подразделения на самата външна политика. Всичко това трябва да се, да се поразчисти, да се обедини и разбира се един единствен телефонен номер. Госпожа Гомеш. Благодаря на колегата Волски. за поредния му принос, който свидетелства за готовността му да се съобрази, да, да обърне внимание на препоръките, на бележките на колегите. Това е едно много здравословно отношение, е, а което между другото сочи, че и дебатът в нашата комисия си струва – Аз се присъединявам към казаното от господин Зала, докладчик Сянка от нашата група, но бих искала да допълня, посочвайки, че най-важният фактор, който определя подходът ни към Брикю, е това, че тези страни не съставляват единна непротиворечива група или блок. Макар и понякога е, помежду им е, да се пораждат синергични ефекти. В случай, онова, което ги води, е стремежа им да ни блокират, да ни се противопоставят като, като единен фронт. Помежду им обаче има сериозни различия и разногласия. Ние, ги обединяваме изкуствено в една група и според мен това е неуместно. И ако има едно голямо противоречие между тези страни, то е за позицията им в съвета за сигурност на ОНЕ. Две от страните, членуващи в тази така наречена група, са крайно консервативни. Русия и Китай се стремят да запазят статуквото, а други две, Индия и Бразилия, желаят да станат постоянни членове на съвета за сигурност. И това е много дълбоко противоречие, което не бива да подминаваме от своя страна, което, напротив, би трябвало да ни наведе на размисъл, понеже Знаете, на Европейския съюз а, а, често се гледа като на привърженик на статуквото, т.е. в лагера на, на Русия и Китай, наред с двете държави членки, които са и постоянни е, държави членки на съвета за сигурност, въпреки цялата фразиология за разширяването на съвета, за легитимизирането му, за повишаването на доверието, оперативната дееспособност на съвета за сигурност, това са пълни глупости, никой не ни вярва, защото е, наяс, е ясно за всички, че две от силите не желаят каквато и да било промяна. Ако обаче е, не се придвижим напред, съветът за сигурност все по-често и по-често ще губи доверието в себе си. И то пред лицето на тежки проблеми. И значи ролята на Европейския парламент следва да бъде да настоява и то категорично за роля на Европейския съюз в съвета на сигурност, между другото, което разбира се би е, насочило нещата към промяна на статуквото. Ето това бих искала колегата Волски да има предвид. Господин Лефлер има е, думата, директор референт за американския континент в службата за външно действие. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата да се присъединя към вашето заседание и да коментирам проекто доклада. Аз бих искал първо да приветствам вниманието, което отдава парламента на страните Брикю и на тяхната роля на международната арена – през последните няколко години, а вероятно най-вече през последната година, наистина вниманието порасна, в това число на, на средствата за масова информация на, и, и на други форуми. И допълването на Юто в групата БРИК с Южна Африка макар и едно от последните събития, засили сякаш активността на тази група. През 2009 година тя доста често заседаваше. Но наистина това не е един единен блок. Дори в собствените им изявления твърде често се вижда, че онова, което най-вече вършат те, и то успешно, е да определят е, областите, в които имат разногласи, а не областите, в които имат обща позиция. Така че ние трябва да подхождаме към тези страни е, въпрос по въпрос, проблем по проблем. Спомена се поведението на тези страни в е, ООН. Вярно е, че по някои въпроси те са гласували единно, по други обаче не. И то не само по стратегическия въпрос за реформата на Организацията на Обединените нации или състава на съвета за сигурност на ОНЕ, но и по други важни е, въпроси от текущ политически характер. Или не са успели да изработят една позиция, или са се е, разделяли в хода на е, разискванията. В Сирия, например, сегашното положение в Сирия е характерен пример по едно време се бяха обединили, в действията им обаче те категорично се разграничиха. А, Индия, Бразилия и Южна Африка, друго едно съкръщение, ИБЮ, а, а, има роля в посредническа мисия през лятото в Сирия, докато Русия и Китай, преследвайки в значителна степен собствените си национални интереси, отказаха да се присъединят към това посещение. Можем да говорим за разногласия също така по отношение на изменението на климата. Дълбоки са разногласията между тези страни, както и отношението им, например, към дейността на Г20. Ето защо е много важно подходът ни да е нюансиран по-отделно към всяка от страните Брикю. Имаме важни отношения, на които държим с всяка една от тези страни. Трябва да ги изграждаме и трябва да държим сметка за общото и различното помежду им. Когато действат като група, да, разбира се, ще взаимодействаме с групата. Ние обаче е, не сме непременно във всеки случай, поне заинтересовани от това те да действат като единна група. И насочването на вниманието към тези страни е, като към някаква нова световна сила е, би е, ни довел до това да пренебрегнем несправедливо други важни международни субекти, които не попадат в рамките на този акроним, е, Брикю, но нерядко взаимодействат с отделни членове на тази така наречена група. Да вземем Турция, Мексико, Корея, Индонезия и много и много други, е, които двустранно взаимодействат. Когато президента на Бразилия, на Бразилия Дилма Русев посети Брюксел преди малко повече от месец по повод на срещата на най-високо е, равнище, на първото и официално посещение в Европа, тя избра да посети три места в Европа. Брюксел, е, очевидно, София, е, България поради е, семейните си връзки, корените и са от България и нещо особено характерно Турция. Тъй като Турция е важен стратегически партньор на Бразилия. Ето това трябва да имаме предвид. Разбира се, всички от петте страни в Брикю са стратегически партньори на ЕС, и по силата на това попадат в периметъра на, на общия размисъл, наченът от върховния представител баронеса Аштън по искане на председателя на Европейския съвет преди малко повече от година. Целта на този размисъл е да видим как тези различни стратегически партньорства могат да бъдат приведени в съответствие в по-голяма степен с нашите потребности. Как бихме могли да работим двустранно и също време да групираме, да, да търсим общия интерес, полето на общото действие, било то на многостранна основа или по-конкретно по отделни въпроси. Вече имаме добро взаимодействие с Китай и Индия по борбата с пиратството в Индийския океан. Бързо е, се интензифицира сътрудничеството между ЕС и Бразилия е, по въпросите за развитието в Юго-Источна Азия е, и в Африка, извън Латинска Америка. Тоест. И много са тези примери и, и броят им ще нараства. Позволете ми, господин председател, да повдигна три конкретни въпроса, по-скоро от вътрешен характер, които са засегнати в доклада. По пета точка от доклада се говори за това, че Г20 е целесообразният форум, подходящия форум за изграждането на консенсус. Да, наистина, Г20 е много важен форум и тъкмо по причините изтъкнати в доклада. Г-20 е едно ново съзвездие, една, една нова група, в която влиза и страни от Брикю, и други важни страни партньорки, които са инак извън традиционните структури. Благодарение на което в Г-20 можем да повдигаме някои от въпросите, които обичайно пораждат досадно предсказуеми разисквания в традиционните форуми, е, на които се повдигат. Бих е, ви предпазил обаче от това е, да се членува Г20 като подходящия форум, т.е. като единствения подходящ форум. Той е един от подходящите форуми. Има и други, не по-малко важни, е, в които би следвало да взаимодействаме с Брикю и с други. По-нататък, по седма точка, се подчертава значението на общата, цялостната координация на външната политика на ЕС е, под е, ръководството на върховния представител. Да, наистина, по 21 и 26 член от договора за Европейския съюз, това е така, на върховния представител се възлага е, задачата да гарантира единство, последователност и ефикасност на външнополитическите действия на Европейския съюз. Като заместник председател на комисията, на Европейската комисия, Върховният представител се стреми към по-тясното обвързване на външната политика на Съюза с други политически области на Съюза, с ресорните направления на комисарите, и като върховен представител и председател на съвета на министрите на външните работи, е, баронеса Аштан се стреми да мобилизира в по-голяма степен е, различните относителни предимства на държавите членки е, в името на общите цели, формулирани общо по предложение на комисията, с подкрепата на парламента и съвет. И ние приветстваме подкрепата, изразена в доклада, за ролята на Върховния комисар, централната координираща роля на Върховния комисар с подкрепата на външнополитическата служба. Всичко това съгласно Лисабонския договор, естествено. И последното, което бих искал да коментирам, господин председател, е точка 9 от доклада, където се препоръчва създаването на координационно звено в Европейската служба за външно действие, което да гарантира всички отделни политики по отношение на БРИКЮ да са съвместими от систематична гледна точка. бих възразил срещу тази идея за създаването на отделно звено. По същество защо? Защото, както много от вас ще си спомнят, връщайки се назад към преговорите, довели до създаването на политическата служба, е един от основните въпроси, подчертаван от парламента, а и от съвета и прият от комисията, че трябва да има система на е, единни географски или териториални референти. Ако създадем отделна референтна служба или звено по Брикю, може да се породи известно напрежение между съответния териториален референт е, и Брикю. Примерно имаме референти за Китай, е, съответно за Бразилия, за Южна Африка. От една страна и от друга страна да се обособи такова едно нещо за Брикю. И е, това, това би породило противоречие. Така че би трябвало е, да има отделни географски бюра, както е и сега, както бе прието е, по статута на службата. Обаче, е, звеното за стратегическо планиране може да играе роля. Негова работа е именно да гледа малко по-далеч, да, да разшири кръгозора си в сравнение с кръгозора на географските бюра, доколко те е, са претоварени е, с оперативни задачи. И след това може да се създаде в е, външнополитическата служба една неформална мрежа, ако щете, работна група, която да заседава от време на време с участието на, на географските референти и външни стратегически партньори, за да се е, изгради един съгласуван подход към всички тези страни. Благодаря. Много ви благодаря за интересното изказване. И накрая давам думата на Сарис Волски. Е, грация, президенте. Е, благодаря. Виждам, че с господин Зелер имаме много общи разсъждения. Фактите са следните. Те се координират, заседават често, имат общи действия за Либия, за ОНЕ, за Котивуар, за Судан, за Космоса и за Сирия. Становището им е едно и също. Такива са фактите. Те може да са 5% или 1% от BQ, но пък това все пак е нещо. По отношение на казаното от колегата от зелената група, да ги третираме като възрастни, а не да ги покровителстваме. Да нямаме постколониални рефлекси към тях. В крайна сметка само 7 от 27-те държави членки са били колониални държави, останалите 20 не, така че едва ли може да говори за постколониални рефлекси. On the remarks by Mr. По, отношението, по отношение на казаното господин Лефлор, не ги смятам за единна група. Напротив, казвам, че те са различни, но имат общи действия в определени сфери, които изброих. Говорихте за трите въпроса. По първият пети параграф, Г20, да, съгласен съм, точно там можем да се срещаме с тях. По отношение на седми параграф, отговорностите на върховният представител. Така ли стоят нещата обаче в, реал... в действителността? Прилагаме ли текстовете на договора на практика, според мен, в недостатъчна степен? Девета точка – координационното звено – тук се говори за едно адхок звено, но както и да го наречем, мисля, че докладът е изиграл своята роля, защото за първи път се срещат онези, които преди това не са си говорили. Те са част от СВД. Това са референти, които отговарят за отделните държави. Явно те не се виждат, явно не работят заедно. Дали ще наречем техните срещи така или по друг начин, няма значение. Важно е те да заседават заедно. Разбирам географският подход, но това ми се вижда много устарял подход, подход от миналия век. Ние вече не сме само континенти, а една мрежа от взаимосвързани единици. За това си мисля, че има напредък, което ме радва. Според мен можем да постигнем баланс между двете становища, които са да ги разглеждаме по-отделно или да ги разглеждаме другото становище като едно цяло. Госпожа ятен маки, каза, че те са много по-различни и по-разделени в действията си от нас. Погледнете Либия. Те имат обща визия за Либия, а Европейския съюз с всичките си структури, амбиции не бе обединен. Значи тези необединени БРИКЮ действаха обединено по отношение на Либия, а ние като сме част от един съюз, не го направихме. Имаме нужда от отделен доклад за стратегическите партньорства. Не съм съгласен с досегашният подход на Европейски съюз, на СВД, който бе ако някоя държава е достатъчно голяма, веднага доклада за нея става стратегически. Не е така стратегически отношения имам само с онези, които сътрудничат с мен и съответно следват и моите ценности. Индия е стратегически партньор. Русия пък е стратегически смисъл, че стратегически ме притеснява. Но стратегически не си сътрудничи с мен, защото най-често те по много въпроси, като защита правата на човек, опазването на климата, не са съгласни с мен. Затова, господин председател, имаме нужда от доклад за стратегическите партньорства. И трябва да признаем новите факти на международната сцена, защото от години работим по географски подход и игнорираме новите явления, като си мислим, че като не им обърнем внимание, те ще изчезнат. И благодарение на тази дискусия, мисля, че има консенсус в нашата комисия и се надявам и СВД да промени подхода си. Надявам се всички тези референти, които отговарят за отделните държави от БРИКЮ, да могат да заседават, независимо дали това ще бъде в някои от големите ни нови сгради, или в някоя кафене, или в някой коридор, където и да било. Важно е в крайна сметка какво правят тези държави за Европейския съюз и с Европейския съюз, а не наричаме ли ги стратегически или не. И дори само в 1% да имат общи действия, пак трябва да ги обсъждаме като група. Защото ако погледнем дори само Либия действията, които предприехме там, под шапката на ОНЕ, трябва да се опитаме да привличаме тяхната подкрепа, защото те все повече ще действат заедно. И тази штраусова политика, както я наричам, няма да доведе до никъде. Разбира се, че има разнообразие. Разбира се, че имат различни интереси, че трябва да имаме индивидуален подход към всяка една от тях. Това е така, но не бива да се забравя, и нарастващата координация помежду им. Нека да има метод на отворена, открита координация по отношение на тези държави. Благодаря, казва председателя. Сега можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Искам да ви припомня само, че ще гласуваме на 20 декември. 20 декември. И така следващата точка колегата Панцери. Доклад на колегата Панцери, председател на делегацията с държавите от Магреба и Съюза на Арабския Магреб относно 11-то междупарламентарно заседание на Европейския парламент и Алжир, което се проведе от 2 до 5 ноември 2011 година. Давам думата на господин Панцери да ни разкаже какво се е случило в разговорите с властите. И ми се иска, ако може да коментира той три елемента. Първият е свързан с това какво се случва сега в Алжир по отношение на сигурността и регионалната и националната. След това становището на алжирските власти за случващото се в страните от Северна Африка. И на трето място по време на визитата си, какво според вас е становището на властите за евентуална мисия за наблюдение на изборите в Алжир? Благодаря. Господин Панцер има думата. Благодаря ви. Както казахте и вие, заседанието беше от 2 до 5 ноември. Нашата мисия имаше няколко общи цели. Първо, да оцени желанието за политически реформи в страната в контекста на арабската пролет и по-специално участието на жените в политическия процес, както и закона за свободното сдружаване. След това искахме да видим какво се случва по отношение на, наблюда... на мисия за наблюдение на изборите на Европейския съюз, както направихме в Тунис. И още две цели. Да предложим да се въведе съответен орган в парламента на Алжир, който да отговаря за отношенията с ЕС. И не на последно място да се приеме план за действие за подобряване отношенията с Европейския съюз. Нашата делегация проведе различни срещи с е, отделните институции в страната, с е, двете камери на парламента, с министър-председателя, с външния министър, с е, министра, който отговаря по африканските въпроси и за страните от Магреб. Имахме също така заседание с съвета на нацията, Народното събрание. В центъра на дискусията ни бяха повдигнати общи въпроси, като например сътрудничеството между ЕС и Алжир, политическите реформи в страната, както и положението на Алжир в Магреб, чисто политически план. След това обсъдихме политическите реформи в Алжир. Те заявиха своето желание да продължат по пътя на реформите, като задълбочат демократическия процес, да разширят свободите, както и по-доброто управление на всички нива. Европейската парламентарна делегация бе информирана и за економическото положение на страната и развитието в бъдеще. По време на дискусията двете делегации стигнаха до следните общи заключения. Казвам общи, защото това е много важно. След много години за първи път постигаме а, общи становища. Преди това беше доста трудно. Първото, което трябва да подчертая, е свързано с връзките между ЕС и Алжир след влизането в сила през септември 2005 година на споразумението за асоцииране. Казваме, че диалога е стратегически между нас и тях и че трябва да подсилим сътрудничеството между ЕС и Алжир в новата европейска политика за съседски отношения. След това казахме, че трябва да има една постоянна делегация в Алжирския парламент от двете камери, която да се занимава и да говори най-често с делегацията за Магреб на Европейския парламент. Европейските политики в това отношение са много важни. Бе прият и един закон в Алжир за участие на жените в политическия живот. Това е изключително важно събитие и то ще даде възможност за участие на жените в економическото и социално развитие на страната посредством а, достъп до политическия живот. Не би трябвало да се отрича възможността на гражданите свободно да се сдружават и техните сдружения би трябвало да имат пряк достъп до диалог с властта. Що се отнася до ситуацията в региона? Депутатите говориха за Съюза за Средиземноморието, където е мястото на всички държави от района и да се даде една възможност за преодоляване на местните предизвикателства. Алжирските власти много биха искали да проведат едни прозрачни и свободни избори през 2012 година, Нашата делегация предложи големия опит на Европейския съюз, както и на парламента, за да подпомогне тези избори. Ние казахме, че сме готови да предоставим своя опит, ако те нямат нищо против да се изпрати една такава наблюдателна мисия през 2012 година. Господин Албертини и госпожа Жули биха могли да проследят от тук нататък какво се случва, за да няма неяснота и да има ясна представа за нашето участие. Отварям една скоба. Ако заминем на такава мисия, така както го направихме в Тунис, това ще бъде изключително важно. След това подкрепя се споразумението за премахване на тарифните бариери в максимално кратки срокове. След това се срещнахме и с гражданското общество. Срещите бяха важни, защото ни показаха какво се случва. Има много трудни отношения все още между властите и гражданското общество накрая някои предложения и информации от общ характер. С писмо информирахме председателя Албертини, но искам да го повторя и тук отново, за това, че изпратихме едно писмо на Лок Пайлер, който е председател на подкомисията за правата на човека, за провеждане на общо заседание за правата на бежанците в Магреб. Що се отнася до борбата срещу тероризма, би било отлична идея да се организира едно общо заседание между АФЕТ, е, както и делегацията Магреб, за да се разработят някои важни въпроси, свързани с регионалното сътрудничество между Мавритания, Египет е, и останалите страни в региона и Европейския съюз. Тези въпроси бяха обсъдени по време на нашето заседание с министъра по външни работи на страната, който се занимава с отношението с Африка и Магреб. След това изпратихме едно писмо до парламента, където говорихме за създаване на постоянен институционален орган в техния парламент, който да обединява двете камери. Ние ще организираме две конкретни заседания за регионалната интеграция в Магреб. Едното ще бъде свързано с синдикатите и предприемачите в Алжир, Тунис и Марокко, а пък другото ще бъде свързано с сътрудничеството между младеж, младежките организации. След това 2012 година има годишнина от независимостта на Алжир и мисля, че можем да направим една фотографска изложба в Европейския парламент и още две неща, които смятам за важни. Що се отнася до Западна Сахара, имах възможност да посетя Тиндув. Бе изпратена една покана на Кристофър Рос и е добре отново да бъде подновена тази покана, за да може Афет и Деве и Либе да посетят региона. Използването на хуманитарната помощ от страна на ЕС за други цели трябва да бъде повдигнато като въпрос на тази среща, защото има известни притеснения по този въпрос. Важно е също така и да има общо заседание между АФЕТ и делегацията Магреб. И накрая трябва да кажа, че имахме едно устно искане от страна на Сарауите да бъде изпратена една адхок делегация на Европейския парламент, която да оцени да прецени какво се случва в хуманитарен план в Западна Сахара. Това беше за мисията в Алжир. Bene, grazie, колега Панцери. Ci sono... Благодаря, господин председател. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Бенараб. Колега Бенараб. Колегата Бенараб. Merci, Monsieur le Donc, j'étais moi-même membre... Благодаря, господин председателю. Аз също бях член на тази делегация в Алге... Алжир. Искам да е, разясна и аз каква е ситуацията в страната. Там има много силна воля за провеждане на демократични реформи. Подготвят се избори. 20% от избирателните списъци ще бъдат заети от а, жени. В малките населени места до 40%, а в големите населени места до 50-60%. Но не смятам, че тези квоти са достатъчни, защото има голям проблем, защото все още не се подчертава ам, не се подчертава <clears throat> значението и на влиянието на семейство за това, че жените могат да бъдат принудени от членове на семейството да гласуват по един или друг начин. Също а, жените а, не, нямат право да се придвижват а, свободно. Ситуацията на жените и въобще квотите на жените при провеждането на избори въобще не са включени в политическата програма на, на страната. Има проекто закон, който не е гласуван, гласуването е отложено дори, но този законопроект включва много важни неща, свързани а, с регламентиране на а, съюзите и обединенията. Обаче този законопроект заплашва съществуването на женските организации. Преди да бъде създадено едно обединение или издружение, трябва да отговаря на определени критерии и тези критерии не са обективни, което ще веде до влушаване на ситуацията на на организациите за защита не само правата на жените, но и за защита правата на човека. Да се надяваме обаче, че а, този законопроект ще бъде променен, да усъвършенстван и ще е по-благоприятен за сдруженията. Сега ситуацията в Магреб и Северна Африка като цяло. За мен беше важно да говоря с тамошния външен министр, министър Салабер. Има много ясна визия, много ясна стратегия, свързана с сигурността. Съставена е група с другите държави от региона на Сахара и тази стратегия, която предвижда те, е много интересна. Стратегията включва не само сигурността, но и а, отбраната и ам, справяне с а, тероризма. М важен е въпросът с а, бедността, защото има много граждани, които а, са под прака на бедността и те много лесно могат а, а, да станат жертви а, на терористични актове, в смисъл, че те самите могат да участват в такива актове. Както казахте, отложено е посещението на делегация на Европейския парламент, която трябва да наблюдава изборите на място. Ние се срещнахме и с представители на опозицията. Аз се срещнах и генерален секретар на ФФС. Той е представител на опозицията също така и той а, каза, че е притеснен. Е, да, демокрацията е желана, обаче ако няма наблюдателна мисия в страната, то тогава този процес на демокрация демокрация е застрашен. Трябва да подчертам и това, което се случва в Тунис. Че в Тунис имаше независима комисия, която наблюдаваше избирателния процес. В Алжир няма такава независима комисия. Това, че са служители на съдебното министерство, на вътрешно министерство, които ще наблюдават избирателния процес, но тези служители не непременно са независими и неутрални. Трябва да внимаваме за това демократичният процес да не бъде задушен от, още в зародиш. Господин Панцери. По Два въпроса искам да уточня. Що се отнася до стратегията за сигурност? Поискахме съвсем ясно от Алжир да се опита да включи Марокко в борбата с тероризма. Това е един от най-деликатните въпроси, по които има неяснота. Това трябва да бъде направено, защото случващото се по-настоящем наистина е много сложно. Това, което се случва в лагерите с сарауите, преговорите, които не водят до нищо, гледна точка на Западна Сахара, най-вероятно ще доведат до радикализация на сблъсъците. На 15 декември ще има конгрес и това ще стане ясно. Факт е, че имаме представителство там, има, извинете, представителство на Алкайда там, води до много страхове за въоръжение и за тренировъчни лагери. Така че всички страни в региона би трябвало да направят всичко възможно. Не само квартета, но и Марокко трябва да участва. Сега, по отношение на наблюдението на изборите. За съжаление, казвам го, на някой може да не се хареса, но има прекалено много депутати, които пътуват из тези страни и не се разбира кого представляват и се стига до големи проблеми, които след това няма как да ги поправим. Някои казват, наблюдавам избори, други казват, аз съм приятел на вашата страна, затова съм тук. Би било полезно да има известна дисциплина тук. Наблюденията на изборите би трябвало да бъдат същите като тези в Тунис и то по условия, които налагаме ние, а не да спазваме алжирските условия за наблюдаване на изборите. Господин Фуле, поискахме да се държи по същия начин. Защото ако искаме сериозни наблюдения, нещата трябва да бъдат сериозни. Не искаме да се разбие гражданското общество и Европейски съюз да загуби реномето си, иначе по-добре изобщо да не ходим. И ние няма да легитимизираме нито един режим, ако не е избран той по един прозрачен и надлежен начин. Благодаря. Искам един въпрос да задам на председателя Панцери. Знаем какви са споровете между Алжир и Марокко, най-вече по отношение на сарауите. Какви са отношенията по-настоящем между Алжир и Марокко? Какво се случва сега? добри ли са отношенията, достатъчни ли са, лоши ли са, отлични ли са и какви възможности в най-близко бъдеще виждате. Например, по отношение на тероризма, а не толкова за контрола на границите. Има, разбира се, официални отношения, които дават някаква привидност на отношенията им, но те не са добри. Економически и социален план дори борбата с тероризма не са отлични. Алжир като че ли прави своя геополитически избор, най-вече в този регион, и изключва по този начин Марокко. Според мен би било добре да работим за включването на Марокко. тази посока трябва да се работи. Благодаря. Колеги, искам да ви припомня, че в 11.15, т.е. след 20 минути, ще имаме а, размяна на мнения при закрити врата с Жуао Кравиньо, новоназначен ръководител на делегацията на ЕС в Индия. Прекратявам заседанието за 20 минути. Ще продължим в 11.15 при закрити врата.